Добре дошли отново. Здравейте, радвам се, че сте отново в залата. Имахме пауза за кафе. Сега продължаваме. Надявам се, че ще продължим до 17.30, тъй като тогава ще започне последната част с външни участници, които вече са тук. Господин Виверовски, който е помощник в Европейския орган за защита на данните и господин Пелегрини. Но сега преминаваме към тежката част, а именно обсъждане на правилника. Бяха внесени изменения към правилника в член 6 от правилника в съответствие с препоръките на конференцията от 23-24 април в Братислава се изисква преразглеждане на правилника на съвместната група две години след като е, е внесено такова искане. Крайният срок за внасяне на изменения беше обявено последното заседание на съвместната група през февруари в Букуреща. 4 септември беше крайния срок. 13 изменения бяха внесени от различни делегации. Има изменения, които са внесени също от съпредседателите. Това е резултат от работната група по участието на Дания, българската, румънска и харварска делегации, техните парламенти участваха. Също тук става дума за участието на Дания в работата на съвместната група. Бяха получени също и няколко други изменения. Всички тези предложения за изменения, които съм получила, са част от документацията, която е разпространена предварително, преди нашата среща. Има един набор от изменения за участието на Дания. Знаете какви са условията на Дания. Знаете, че Дания не участва в съвета по правосъдие и вътрешни работи. Това е записано в протокола към договора за присъединяване на Дания към Лисабонския договор. Имаше преговори за участието на Дания в съвместната група за парламентарен контрол върху работата на Европол. И така, аз предлагам да процедираме последния начин. Президентската тройка одобри процедура за този дебат и за одобряване на измененията. Има две възможности. Ако бъде прието с консенсус дадено изменение, това ще означава промяна в правилника. Но ако не се постигне консенсус по дадено изменение, това изменение няма да бъде одобрено и правилника ще остане в сегашния си вид. И в двата случая, според нас, дебата в понеделник и вторник, който ще водим, ще означава приключване на процедурата по преразглеждане на правилника. Така че аз предлагам да започнем с разискването по този въпрос с набора от изменения за участие на датския парламент в съвместната група. Ние привлякохме вниманието на делегациите чрез съвместно писмо. Тези проектоизменения бяха също публикували на вебсайта IPEX. Измененията бяха предложени от работната група за участието на Дания с участието на председателската тройка и датския парламент. Съпредседателите внесоха този въпрос. В качеството на съпредседатели ние предлагаме да се приемат тези изменения за участието на датския парламент в съвместната група. Съгласно тези изменения, парламентът на Дания ще участва с ограничени правомощия в съвместната група, докато към момента има статут на наблюдател само. Ще бъде внесено изменение в правилника, като се посочват какви са е, изискванията за участие на датския парламент. Датският парламент няма да участва в вземането на решения, обаче неговата позиция ще бъде отбелязана, ще бъде включена в протокола. Няма да се провеждат заседания на съвместната група в Дания, когато Дания председателства съвета на Европейския съюз. Освен това, Дания няма да номинира представител в управителния съвет на Европол. Това е позицията, която беше утвърдена от съпредседателите и е резултат е, от е, това, което беше свършено до момента. И така, за да обясня позицията на датския парламент по този въпрос, ще дам по две минути на представителят на датския парламент е, господин е, Нотвис. Имате думата. Благодаря на тройката за председателите за работата, която извършихме през последните две години. Беше трудно да се намери добро решение, е, за да може датския парламент да участва в тази толкова важна работа. Мисля, че свършихме добра работа, имаме решение, което според нас е добро решение, за да можем да участваме пълноценно в работата на съвместната група. Искам да благодаря на служителите на комисията Либе в Европейския парламент за огромната помощ, която ни оказаха за намирането на такова решение. Това, което се позволява от правилника за дейността ни, като се отчитат и желанията на датския парламент, за да можем да работим в тази съвместна група. Радваме се на намереното решение и се надявам, че останалите национални парламенти и разбира се Европейският парламент ще одобрят е, измененията. Благодаря ви много. Благодаря на представителя на датския парламент за представяне на работата, която предшестваше днешната ни среща. Не зная дали има някой, който желая да вземе думата или да изрази възражение, да коментира резултата от е, свършеното до тук. Да, виждам вдигната ръка. Имате думата. от полския парламент, така ли е? Да, имам съмнение. Да, добре е това, което чухме, но какво ще стане, когато Дания председателства съвета? кой ще участва в работата на тройката в, в този случай? Какво ще стане с тройката в Европол? тъй като тя играе важна роля относно организацията, практически аспекти на работата. Само две държави ще бъдат представени в тройката. Какво решение ще се намери, тъй като не разбирам точно как това ще действа на практика. И няма да пращат Условието е, че предходната държава членка, чието ред е в при ротацията на председателство на полигоите, тя ще поеме и ще се присъедини към тройката за тази цел. Това е един специфичен момент, е, който проистича от е, е, цялата тази организация с Дания. Значи следващата държава, членка, в ротационния цикъл на председателството, която ще която ще поеме, ще влезе в тройката, тя ще поеме, за да запъл, запуши дупката, така да се каже. Това е практическото решение. Ако нямате коментар или възражение, значи да разбирам ли, че сме приели тази промяна в правилника с консенсус, което е всъщност е, норма на работа в е, този, е, в този парламент. Добре, съгласни сте? според е, значи правилника ще бъде съответно коригиран, след това наше решение и промяната съответно ще е, влиза в сила от е, този момент, от днес. Съгласни сте, а сега ще дам думата на съпредседателя, която ще ръководи дискусията по измененията в правилника. Благодаря. Сега предлагам да минем към коментари върху тези изменения по две минути на всяка делегация. Ще коментираме измененията в реда, в който са представени. Първо холандската делегация. Госпожа Моника Денпор има думата по изменения 1, 5 и 8. Имате думата. Членовете на е, групата за контрол ме опълномощиха е, аз да представя нашата позиция. Ние е, целим четири неща прозрачност и своевременност и достъп проблемите в тези изменения се отнасят до това документите да са на разположение своевременно на членовете на групата. Като изис... се изисква от съпредседателите да е, представят мотивациите при е, възражения към някои въпроси. Въвежда се максимален срок за отговор на писмени въпроси от страна на Европол. Защо? Защото до сега Европол е гарантирал, е, е, гарантирал своевремен отговор на тези, е, е съобщаване на тези отговори в рамките на 6 седмици. Холандска делегация, за да има приемственост, предлага срока на представителя, е, мандата на представителя да бъде 18 месеца. Е, ще се търси, разбира се, консенсус. Ако не, е, ще се прилага принципа на простото мнозинство. Делегацията ни предлага представителя, който ще бъде избран, да не е от е, държава членка, която е държи представител на тройката в момента. Сега представителя на германския Бундестаг и срат на двете делегации, госпожа Сузана Митрак, има думата. Имате думата. Скъпи колеги, според нас а, при е, кратката практика е, показа, че се нуждаем от е, да конкретизираме работата си през по парламентарния контрол. Значи второ изменение смятаме, че това е, е правото на задаване на въпроси, на писмени въпроси. Запитване е един от най-важните инструменти на парламента, така че би трябвало да се е, запази е, и да се предоставя съответната информация. и е, тази информация трябва да бъде полу, е, до всички членове на комисията, така че предлагаме в член 4.2 да се раздават отговорите до всички членове на комисията за контрол предвид новата техника, би трябвало това да не е проблем. Thank you. And then Czech Chamber, Chamber of Deputies, uh, Mr. Jaroslav. Сега господин Представители на Чешката камера на, депут... на представителите. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Какви са нашите предложения за изменения? Вече представихме идеята е, на застанието в Букурещ. Смятаме, че нашите представители в е, групата за контрол трябва да се следват логиката на председателствата, така че да се следва ротационния принцип и всички държави членки да се изредат. Колкото до приемствеността, ще зависи от това до каква степен нашия представител ще предоставя съответните отчети, доклади. Предви сме били свидетели на ед... доклади от една страничка, които не, е, не... са безпредметни. Е, така че, е, колкото до второто изменение, смятаме, че ще е добре да се промени начина на гласуване – макар че винаги можем да стигаме до консенсус, което е за предпочитане, бихме е, желали да се въз да се възприеме начин на гласуване, който се е, използва сега в Косак. Но ако не, е, разбира се, ще се прибегне до квалифицирано мнозинство. Просто или след това квалифицирано. Благодаря. Сега остават румънската и хрватска делегация. Госпожа Флорея, председател на румънска делегация, има думата за коментар по, тези, по извиненията. Благодаря, госпожо председател. Ние подкрепяме изменение 4 на член 4.2, което се отнася до правото на запитване, за въпрос бихме искали да се предвиди 6-седмичен фиксиран срок, в който Европол да отговори на членове на групата за контрол. Бихме искали също така допустимостта на въпроси да се проверява от президентската тройка, а не от съпредседателите. Тъй като по-добре е четири чифта очи да проверят нещо, отколкото два чифта. това ще е, даде повече тежест на въпросите и е, легитимност. И бихме искали също така въпросите и отговорите да се показват на IPAX, IPEX, тъй като с увеличаване броя на въпросите членовете на групата могат вече да проверят дали този съответния въпрос не е вече зададен от някого и е, да се ориентират е, за отговора. Това изменение има подкрепата на германската и хърватските делегации. Важно е тези въпроси да бъдат разпращани до всички членове на групата, за да се спазва принципа на прозрачност. Второто изменение, то е прието от, одобрено от три делегации. Девета точка, член пети, се отнася до назначаването на представител в управителния съвет на принципа на ротацията – в зависимост от ротацията на председателствата и на принципа на равнопоставеността между държавите членки, бихме искали всеки, всяка държава членка в е, рамките на своето председателство да може да номинира член, който да участва и да присъства на заседанията на управителния съвет на Европол съответно, за да може държавата членка по-добре да следи хода на дискусиите в управителния съвет. Това е целта. Член 5 е, бил, е допълван и коригиран от други делегации с същата цел, а именно да се предвиди един срок от 5 месеца – ще помолим другите делегации да подкрепят извинението ни, за да има консенсус. Ако не се постигне такъв, сме готови да изслушаме или да приемем различно решение или както, каквито предложи е, директора на управителния съвет преди. Членство в е, управителния съвет, е, членство, членството на управителния съвет с включват един основен и заместник от всяка държава членка, титуляр и заместник. Предлагаме двама е, титуляр е, заместник и двамата са председатели. По този начин ще се спазва принципа на приемственост, тъй като мандата е 5 е години в управителния съвет – на членовете на управителния съвет и другите е, принципи също ще са спазени, е, които са, на които, върху които почива целият регламент на, е, за работата на Европол. Ако титуляра участва в заседанието и титуляр и заместник, тогава само един от тях ще може да взема отношение но, е, както знаем, е, един или другия може да присъства само на заседание на управителния съвет. Е, благодаря. Делегацията на Португалия има думата госпожа Дасилва по изменение 6. Благодаря, госпожо председател. Колеги, ще говоря на португалски, след като имаме превод за да предложа нашето предложение за изменение на член 5 от е, регламента. Както казах е, току-що, е, както казах всъщност на последното заседание в Букуреш, ние там стигнахме до задане на улица, когато говорихме и обсъждахме представителството в управителния съвет на Европол. Португалска делегация предлага следователно да се спазва ротационния принцип, ние сме внесли документ, според който предлагаме двама, две лица да е, представляват, да са, да са които да са посочени от е, пред, е, ротационния председател, е, двама души да представляват е, съответно председателство в управителния съвет. Португалския парламент е, ще постави на обсъждане този, това предложение, за да се стигне до едно балансирано положение и да имаме съгласието на всички партии. Това е нашето предложение. И сега Камерата на представителите на Кипър, господин Деметриус, е, ръководител на делегация по извинение 10. Благодаря. Нашето изменение по член 5 Основанията за предложено изменение е е принципно е, нещо, което казахме още в Букуреш през февруари, пък и преди това, когато сме говорили по този въпрос. Според нас представителят трябва да е номиниран, излъчен от е, страната, която председателства съвета в момента. Ако тази страна спазва принципа на приемственост и е, иска да пред, да посочи, да, да, да излъчи представител от предходното председателство, е, това, в това няма проблем. Но а, е, трябва да може да има избор на всякакъв а, е, член, дори член на Европейския парламент. Защо? Защото а, държавата председател по този начин има е, решаващ глас за това кой ще бъде. Тя е. е и мисля, че така това изменение ще има е, значително мнозинство. Сега шведския Рикстак има думата. Ръководител на шведска делегация по изменение 11.30. Сега условията на назначаване на а, представители на групата за контрол в управителния съвет. По член 5 предлагаме автоматично ред, по който да се е, е, излъчват представители. Е, в е, управителния съвет на Европол. Не искаме да се водят безкрайни дискусии за пономинирането на този представител, на всяко заседание да се обсъжда е, това. Вместо това можем да се насочим повече тези, усилията си към изпълняване на основните задачи ротационното председателство е, трябва да е, посочва тези хора и е, всъщност да определи техните отговорности. Напълно разбираме доводите за приемственост, но според нас е по-важно е, всички национални парламенти да имат възможност да представят е, е, своето становище и да имат пряк поглед върху работата на управлението на Европол. Автоматичен ред в в процедурния, в правилника. Целта на, на това, което предлагаме е да се раз, отделят вземането на решения от оперативната работа. Предлагаме да се промени променят разпоредбите в член 6.1 така че тези изменения да влезат след известно време, известно време след като са е, одобрени, прияти. Това е, дава възможност да се помисли върху е, някои изменения, за разлика от другия подход, когато влизат сила веднага след одобрението им. По 6.2 в 6.2 става дума за конкретен срок и конкретна процедура. Групата за контрол все още е в началото на своето развитие и съвсем естествено е тя да проверява на практика как функционират решенията, които взема и различните процедури. За това е, е добре да е, възприемаме правилника като развиващ се организъм и да възприемем еволюционния подход за да може доказалите се неефективни решения или мерки да бъдат е, коригирани или заменени изцяло. Сега от делегацията на Европейския парламент заместник председателя на делегацията на Европейския парламент в групата за контрол. 12-то изменение. Благодаря. Това, което делегацията на Европейския парламент смята относно управителния свет на Европол е ясно трябва, тези лица трябва да се избират от всички титуляри е, за срок от 18 е, месеца с възможност за удължаване на срока от 6 месеца. Е, това изисква изменение на член 3.3 колкото до 3.3, делегацията на Европейския парламент е против това изменение. Докато изменението на 4.1а за него, с него сме съгласни, но отчасти имаме въпрос за част от текста, например, какво се разбира под следното. Какво е значи понятието нови процедурни предложения за процедурни изменения? Какъв е този нов елемент? Доста въпроси повдига той. Разбрахме се отчасти, че Имаме е, редица въпроси по това какво означава понятието предложение за процедурни изменения. Делегацията на Европейския съюз е несъгласна и то е, е така е, твърдо се противопоставяне на следващото изменение. Е, още в Братислава казахме за това и не го приемаме. Изменение 4, член 4.2, правото на въпроси. Делегацията на Европейския парламент подкрепя част от това изменение, но няма нужда за целта да се променя процедурния правилник, тъй като има наръчник, насоки, които са разпратени миналата седмица до всички членове, така че там се съдържат инструкции за работа и смятаме, че не е необходимо да се променя правилника в този смисъл по член 5, изменение 5 по член 4.2. Ние подкрепяме по принцип това изменение. И накрая изменение 13, което се отнася до член 6, заключителни разпоредби. Тук делегацията на парламента е против изменението, което Швеция предлага. Това е позицията на това е становището на делегацията на Европейския парламент. Благодаря ви. Имахме и писмени позиции по измененията на правилника и можем да чуем и тези делегации, ако те желаят да вземат думата. По две минути има всяка делегация. Общо 8 минути в реда на постъпване на писмените позиции ще дам думата на съответните делегации. И така, унгарската делегация е първа. Господин Иштван Витани. Közös Csoport vezetője 2019 Благодаря. Е, е, още, е, ръководител на нашата делегация изтъкна, че е желателно следващата среща, за следващата среща да бъдат е, посочени съответните лица, които ще участват в работата на управителния съвет. Благодарим на председателството за предварителната работа. Надяваме се, че ще се намери решение, което ще е приемливо за всички. Унгарска делегация е, смята, че при е, определене на мандата е, трябва да се търси решение с консенсус измененията в правилника. По това предлагаме представител на, сегаща, на, на съответната страна председател да бъде делегиран, тъй като това предполага приемственост. Предлагаме представителя, който поема тази е, функция, да е една от трите държави членки, които е, заедно ще изпълняват 18-месечната програма на тройката, на съвета. Благодаря. Благодаря. Чешкия сенат. Господин Мирослав Неноха. Благодаря, госпожо председател. Аз имам повод от думите на моя колега от Камерата на депутатите. Представителство на групата от член на тройката имаме, но ние не сме съгласни. Е, частично сме съгласни само защото искаме срока да е по-кратък 12 е, месеца. С измененията правилникът е, се доближава до правилника за дейността на КОСАК и мисля, че това е добре, особено по отношение на гласуването. Благодаря сега Ирландия. Господин Оконър. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да ви представя нашите виждания за подбора на представител на групата в управителния съвет на Европол. Имахме задълбочени разисквания в ресорната комисия на Ирландския парламент. Единодушно е виждането на ирландските представители, че представителя на групата в управителния съвет следва да бъде излъчен от парламентарната делегация на страната, която в момента държи ротационното председателство на Европейския съюз е, съвет и следователно трябва да бъде ограничен с 6-месечен мандат с възможност за удължаване, ако следващата държава, е, която поема председателството, не желае да поеме представителство на групата в управителния съвет. Мисля, че това е най-справедливо и равноправно предложение, а и е най-прозрачният подход, като дава възможност на националните делегации да планират своевременно кога ще поемат ролята на представител на групата в съвет. Благодаря. Имаме и писмена позиция на Словенския парламент. Но мисля, че нямаме представител. Продължаваме с обмен на становища по предложените промени в правилника на дейността. Записали са се няколко оратори. Господин Апел от Полша. Заповядайте. Благодаря. Според мен важното е Европол – да бъде не само ефективен в дейността си, но и прозрачен. Подкрепяме всички изменения, които са насочени към прозрачност. Също така Европол трябва да гарантира тази прозрачност и по отношение на представителите, които се нуждаят от достатъчно време да се ориентират в структурите и дейността. Ето защо предлагаме 18 месеца да бъде е, мандатът е, за ръководните длъжности. Благодаря. Господин Имер от Германия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. 4.1 в правилника бихме искали члена на контролната комисия, на контролната група, сам да прави предложение, да готви предложения за дневния ред и да ги разпространява, които както и да взема отношение по предложение или задраскване на а, точки от дневния ред до две седмици преди съответно заседание. По този начин ще има възможност дневния ред а, да се променя в а, рамките на дебат. Например, ако в края на е, дадено заседание оставя някаква важна точка за е, дебат, е, но мнозина не, не присъстват, тогава да може да се пред, отложи съответната точка за друг заседание. И бихме искали наистина като е, държ... представители, като член на е, контролнията група да имаме отношение към дневния ред и да правим предложения за промени в него, е, така че предлагаме изменения в член първи. Благодаря. Госпожа Дали? Не. Отказвате се. Господин Ланет от Естония. Благодаря, госпожо председател. Аз предлагам за попълването на административния съвет и мандатът му за предпочитане е представител да бъде член на тройката с мандат 18 месеца. Защото след като нашата група ем, излъчи този представител, той има нужда от време е, да се ориентира, да навлезе в работата и да допринесе по-пълноценно. Благодаря. Господин Кракополос от е, Гърция. Благодаря, госпожо председател. Участието на групата в управителния съвет е изключително важно, защото по този начин можем да получаваме информация. Тематиката е много специализирана и за да сме сигурни, че представителя на групата е натрупал достатъчно опит, трябва да постигнем необходимото равновесие. Като ръководител на гръцката делегация смятам, че един балансиран мандат е 12 месеца, защото това е достатъчно време както да се натрупат необходимите знания, така и да се работи ефективно с групата. Втория въпрос, който искам да засегна е процедурата за вземане на решения с консенсус или с мнозинство. Принципът на единодушно вземане на решения е основополагащ за нашето сътрудничество, дори когато имаме несъгласие, както се очерта на последната ни среща в Букурещ. Въпреки това, нашата цел трябва да бъде да постигнем единодушие чрез дискусии и чрез стремеж да намерим общо приемливо предложение. И все пак, ако не е възможно да се постигне консенсус, то тогава би трябвало да може да се вземе решение с квалифицирано мнозинство от 3 четвърти, както в КОСАК. Благодаря и последно представителя на Литва. Oh, sorry. Литовската делегация подкрепя мандат от 18 месеца за представителя на групата в управителния съвет. Тъй като участието на тройката е изключително важно за дейността на управителния съвет, така се гарантира приемственост. Не разбираме това предложение за 12 месеца. Кой тогава ще бъде представител? Представител от страната, която в момента е председател предишната или следващата. А освен това, според нас, 12 месеца е твърде кратък срок и за това няма да се осигури приемственост. Благодаря. Благодаря на всички за предложенията, изказванията и бележките. Ще продължим разискванията утре. А сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Това е обмен на мнения с господин Войчех Вявиоровски, помощник надзорен орган за защита на данните. So please, if you may... Много ви моля. Започваме заключителната част точно преди приема в 19 часа в Дома на европейската история сте поканени на прием. Но сега още една точка по същество помощник надзорника. Имаме двама гости, господин Вио Воровски, а и професор Пелегрини е тук. Но преди това, преди това, много ви моля за внимание. Много ви моля за внимание, тишина. Принуден съм с голяма тъга като председател на комисията Либе в Европейския парламент да кажа на първото редовно заседание след лятната вакансия, Една много тъжна новина трябваше да съобщя за кончината на европейския надзорник през изминалите пет години. Господин Джовани Бутарели. Първоначално той беше заместник на Питър Хейстингс и като заместник, и след това като ръководител на надзорния орган. Господин Бутарели най-редовно участваше в заседанията на нашата парламентарна комисия, толкова активно, години наред, сътрудничи се с комисията, с достоинство и чест изпълняваше задачата си да се опазва поверителността, да се защитават данните на европейските граждани пред всички европейски институции, включително парламента. По такъв начин той ревностно отстояваше основните права на гражданите съгласно Харта на Европейския съюз. Ето защо ви призовавам за минута мълчание в памет на Джовани Ботарели, който до последния си дъх достойно изпълняваше своя дълг. беше всеотдаен. Въпреки, че коварната болест отне живота му. На конференция в Брюксел беше съобщена тази новина и сега ви моля за минута мълчание в негова памет. Благодаря ви. Благодаря ви. Поклон пред паметта му. А сега продължаваме по програма. Ще чуем двамата оратори по тази точка от дневния ред. господин Виеворовски, заместник надзорник на ЕНОСТ. Искам само да ви напомня, че Европейския надзорен орган за защита на данните отговаря за прилагането на регламента за Европол по отношение на защита на основните права и свободи във връзка с обработването на лични данни от Европол. Същевременно надзорният орган е консултативен а, орган за Европол и а, гражданите, като дава становища и препоръки по всички въпроси в а, областта на своите правомощия. Съветът за сътрудничество с Европол а, е независим консултативен а, орган е, националните надзорни органи и Европейския надзорен орган в областта на обработването на личните данни. Нека да чуем отчета за изминалите 6 месеца. Първо ще чуем господин Виеворовски и след това професор Пелегрини. След което ще има възможност за въпроси моля да заявите желанието си да се изкажете писменно, за да съставим списъка оратори, след като чуем двамата оратори. Господин Виеворовски, 12 минути, надявам се, че са достатъчни. Заповядайте. Благодаря ви много, господин председател, госпожо председател, уважаеми депутати от националните парламенти от Европейския парламент. За мен е чест и привилегия да ви запозная с дейността на органа за защита на данните след последната ни среща. Разбира се, щеше да е по-добре, ако не трябваше аз да го правя, а колегата ми Джовани Бутарели, както обикновено го правеше по време на заседанията на тази група. Повечето от вас, които а, са тук, са участвали в предходни заседания на групата, но има и новоизбрани. Затова искам да подчертая отново, че Европейския орган за защита на данните се занимава с защита на данните във всички европейски институции и агенции съгласно регламент, прият от европейските институции, сходен на регламента, общия регламент за защита на данните. Има специална част, която е от регламента за Европол. Ние си сътрудничим с националните органи за защита на данните по очевидни причини. Ние осъществяваме надзор върху институциите. Повечето от данните, постъпващи в тези институции, идват от националното ниво и се обработват първо на национално ниво. В много случаи резултатите се представят също национално ниво. Така че ние упражняваме контрол върху тези нива. Ние се опитваме да го правим съвместно. Благодаря ви за отдадената помощ, почет на Джовани Бутарели и неговата работа. Искам да ви уверя, че ще продължи работата в органа за защита на данните, както е предвидено в регламента. Аз бях избран заедно с Джовани Бутарели до 5 декември тази година, след което трябва да се избере нов надзорен орган. Предизвикателствата пред обработката на данните в правозащитните органи са ви добре познати и няма да губя време да ги подчертавам отново, но искам само да посоча, че има все по-големи бази данни, все повече ресурси на разположение на право раздавателните органи, така че нещата стават все по-сложни. Разбира се, информационните системи в Европол, Европол обслужват Европол и целите на организацията, но заедно с това допринасят за сътрудничество с полицейските сили и правозащитните органи в държавите членки. Сътрудничеството с съвета за сътрудничество, който представлява господин Перегрини, ни позволява да действаме на всички нива. Дейността от последните няколко месеца включва две части сътрудничество от една страна и надзорни дейности. Частта, свързана с сътрудничеството, обхваща ежедневното ни сътрудничество с Европол – и тези, които се занимават пряко с защитата на данните и информационните системи, които се използват от Европол. Основната структура се базира на две срещи на месец между нас и Европол. На тези срещи ние се опитваме да предвидим какво трябва да се има предвид е, за следващите седмици. Надзорните органи е, обаче ни отнемат повече време. Започваме, започваме е, с информацията, която се представя от Европол на надзорните органи, която е резултат от оперативната дейност евентуални нарушения на защитата на данните или трансфери на данни в трети страни. Оперативният анализ е основна част от Евро... дейността на Европол, с която се занимаваме. Тези проекти за анализ на данните са насочени към детска порнография, трафик на наркотици, имуществени престъпления, тероризъм и прочие. Когато има нарушение на защитата на данните, това трябва да бъде е, съобщено на Европейския орган за защита на данните, както е предвидено в регламента. Не е предвиден точен срок, както е в общия регламент за защита на данните. Прехвърлянето на данни към трети държави, с които няма оперативно споразумение за обмяна на информация, в изключителни обстоятелства е позволена, например, за целите на разследвания. Тогава се допуска трансфер на данни от Европол – но а, нашия орган трябва да бъде известен за това. Има ситуации, при които ние се опитваме да подпомагаме Европол в а, общата дейност на институцията. Миналия месец имаше консултации, например, по начина на работа на Европол с трети държави за да се изяснят разпоредбите, свързани с предаването на нелични данни, както и на лични данни, в случай, че Европол трябва да използва някои от изключенията, предвидени в регламента за Европол под член 25. От март 2019 година ние се опитваме да направим оценка на всички възможни сценарии, свързани с Брексит, особено онези, които са свързани с неприятният резултат, евентуално от напускане на Обединеното кралство без споразумение. Какво ще означава това за Европол и органите в Обединеното кралство? Ние от първия ден трябва да имаме представа как ще се сътрудничим с тези субекти. Правилата за сътрудничеството се подготвят от Европол и управителния му съвет, но ние се опитваме също да допринесем в тази посока. Също има консултации с надзорните органи и с звената за финансово разузнаване, когато се установят подозрителни финансови операции и свързани с тях престъпни действия и се предприема действия, за да не се допусне изпиране на пари. Мрежата на звената за финансово разузнаване се оперира директно от Европол. Ние търсим решения както за настоящето, така и бъдещето, както за институцията, така и за надзорните органи в съответните страни, тъй като сме установили, че има сериозни разлики в а, дефиницията на това, кой се счита за заподозряно лице. И това е свързано с обработката на, на данните, свързани с това лице. Господин Пелегрин ще се спре също на тези въпроси. Когато Европол планира нови дейности за обработка на данни, свързани с капацитет или пък съставляващи съществен риск за дадено лице, трябва да се направи оценка и да се проведат предварителни консултации с Европейския надзорен орган за защита на данните. Последното становище беше от септември на тази година относно модалностите за достъп от страна на Европол до данни за пътниците, съгласно регламента за данните за пътниците. Също, ако ние по време на надзорната ни дейност установим някои въпроси, може да се направят запитвания относно жалбите. Аз съм изнедаден от лиския брой жалби, които постъпват в органа за защита на данните. До сега сме получили само две допустими жалби. И на последно място инспекциите кръгълният камък на дейността на надзорния орган. Ние извършваме задълбочен одит на правните и други аспекти на обработката на данни. Имаме три инспекции годишно. Последната беше направена през месец юни. Документите бяха обработени в нашата служба, свързани с изпиране на пари, незаконни дейности в тъмната мрежа, също дерогации за прихвърляне на лични данни за трети страни, също представяне на големи обеми данни за Европол, съдържащи голяма част лични данни, с които разполагат националните правораздавателни органи. Също методологията на Европол за криптиране се е обект на надзор. Националните органи за защита на данните също участват в тази дейност. Докладите за извършените инспекции се изпращат е, до изпълнителния директор на Европол. Имаме също и целеви инспекции, които могат да представляват интерес за вас. Например, на програмата е, за проследяване на финансирането на тероризма в, заедно с САЩ. Ние извършихме през февруари на тази година подобна инспекция – за да проверим каква е ролята на Европол съгласно споразуменията, свързани е, с е, общия регламент за защита на данните, например е, тези свързани с SWIFT, Европол няма достъп до комуникациите там. Ние отправихме препоръки как да се подобри методите, които се използват от Европол. Докладът е, беше първоначално определен за поверителен и секрет, тъй като се очакваше това от американска страна, но вече е обществено достояние и скоро ще бъде публикуван на нашия уебсайт с е, изключение на една препоръка, която ние решихме, че трябва да остане поверителна поради техническия и характер. Европейския орган за защита на данните ще следи изпълнението на тези препоръки при следващи инспекции. Това са най-важните неща, които се случиха през последните месеци. На ваше разположение съм да отговоря на въпроси, свързани с подробности. Благодаря. Сега ще дам думата на професор Пелегрини. Той е председател на съвета на Европол за сътрудничество. Разполагате с 12 минути, така ще ни остане време за въпроси и отговори. Така че имате възможност сега да заявите желанието си за изказване в писмен вид. Благодаря, господин председател, госпожо е, съпредседател, уважаеми депутати и така нататък. Като председател на е, съвета на Европол. За мен е удоволствие да ви докладвам за неодавнашните действия и е, перспективите на е, съвета за сътрудничество. Както знаете, от влизането в сила на регламента за Европол, надзорния орган, след като е има за цел да надзирава всички е, обработката на личните данни, е, лица и агенции, сега и органа, който е, отговаря за проследяване на законосъобразността на обработване на данните от, в Европол. Тъй като участието на националните е, служби за защита на данните си остават оставено, от особено значение. Голяма част от данните, които се събират и обработват в Еврол, проистичат от държавите членки и в даден момент също ще бъдат върнати, ще им бъдат върнати. За да, поради тази причина, член 45 от регламента на Европол създава е, едно е, борд, е, създаде този борд за сътрудничество, който е, включва на националните надзорници и националните служби. Техните, е, тяхното взаимодействие в съвета е, е залегнало в член 44-45 на регламента за Европол, е, който се прият от законодателите. Е, от оперативна гледна точка този е, съвет е, поддържа един пул от национални експерти, които участват във всички съвместни е, проверки на организи... инспекции на Европол, организирани от надзорника. Тези това оперативно сътрудничество играе важна роля за предоставянето на точни данни и знания за функционирането на Европол между националните агенции за защита на данните Органа се среща, се заседава веднъж на 6 месечи. Последното заседание е на 8 май 19 година. На последното заседание Борда прие доклада си за дейност за годините 17-18, както и актуализиран вариант на работната си програма за 18 до 20 година. В тези два документа се съдържа синтез на миналото, текуща и бъдеща дейност. Ще се спра на някой от тях. Този съвет за сътрудничество е, излезе становища по два взаимосвързани е, е, по две взаимосвързани теми. Феврари 19 издаде становище за европейските решения за проследяване, един проект, който предупреждава за рисковете от незаконно трансгранич, незаконен трансграничен е, е, обмен на е, данни за георазположение, което като препоръчва на законодателите да работят по спешност за създаването на съответната правна база, правна рамка. Този месец е, бюрото е изпрати на председател на, на мрежата от финансови, е, звена за финансова информация становище, според което е невъзможно тези звена да се ползват от техническата инфраструктура на Европол, за да обменят оперативни данни, тъй като категорията данни, които се обменят, не отговарят на мандата на Европол. В двата случая изглежда, че гарантирането на е, че една така досто, е, сериозна база, е, правна база е от решаващо значение. В това отношение е много важно бъдещо обработване и допълнителни задачи, които се изпълняват от Европол, да си останат в правомощията и компетенциите, формулирани от, заложени в правната рамка. Въпросът за адекватния мандат и надзора не се ограничава до тези случаи. Няколко нови оперативни досиета и информационни системи са в проект в областта на суверенитета на досиетата, като ETS е и системата вход-изход. Е, освен това, съществува вече така набрана е скорост към, е, по посока създаване на е, връзка, така наречената оперативна съвместимост на много от тези досиета, включително информационната, ЕИС, информационната система на Европол. Това изисква съответния надзор, за да може да се, да се, спазен, за да се спазват принципите на пропорционалност и да се прилагат основните, на практика, гарантираната практика основните права. Един от основните инструменти, който се създава от е, е регламента за защита на общия регламент за защита на данните на 25 май 2017 година е Европейската е, съвет за защита на данните, който е, има е, правосубектност и всъщност е, има за цел да развива европейската доктрина за защита на данните е, и се стреми към едно по-високо ниво на сътрудничество и приемственост между всички за заинтересовани страни. Разчитайки на тази нова рамка, европейският законодател определя посоката за интегриране на отделните адхок надзорни координационни групи, създаването на координиран, координиран надзор вътре по, този, по тази шапка, по шапката на борда започна по време на преработването на регламент 45-2001 което е, доведе до създаване на промяна на вътрешните правила. Е, този нов модел на координиран надзор е, официално ще бъде въведен в, този, в борда за надзорническия съвет до края на тази година. Това ще доведе до повече последователност и взаимовръзка в надзорните дейности. Едно изменение обаче на регламента за Европол ще бъде необходимо, за да може на практика да се осъществи тази тази интеграция. И това трябва да стане своевременно, тъй като новия модел вече е в действие и за да протича и гладко и ефективно изпълнението на мисията, която е възложена на бюрото за сътрудничество, е, борда за сътрудничество. Една от мисиите на този борд е да защитава субектите на данни и да упражнява, и да упражнява техните, е, и, и, е, така че те да могат да упражняват своите права. В това отношение може би субектите на данни може би са озадачени или загубени а, от а, объркани в много а, пластовостта, многобоя от европейски системи и процедури, е, които е, се упражняват е, за упражняване на техните права. Ето защо дори преди е, да се присъединят е, различните звена в общата надзорна рамка, един, е, трябва да се създаде един общ достъпен портал. И въпреки, е, че е, въпреки проблемите с собствения вебсайт, е, този съвет за сътрудничество е, е готов да участва в този проект е, с е, надзорниците, което е нещо съвсем осъществимо. Друга тема, която придобива все по-голямо значение относно обмена на данни между Европол и трети страни. Днес Европол е част от едно оперативно сътрудничество, споразумение за такова сътрудничество, което дава възможност да се обменят лични данни с 8 трети страни Албания, Австралия, Босна и Херцеговина, Канада, Колумбия, Грузия, Исландия, Лихтенштайн, Молдова, Монако, Черна гора и Северна Македония. Член 25.4 от регламента на Европол е, казва, че Европейската комисия трябва да преразглежда всички спогодби за сътрудничество, сключени е, с, с трети страни преди 2021 година. И макар, че тези страни е, имат закони за защита на данните и е, общо взето независими органи за защита на данните, много важно е презлежен, да се осъществи презлежането на тези споразумения при първа възможност е, по няколко причини. Първо, обмена на лични данни с тези страни не трябва да, да се прекъсва е, след е, обозначения краен срок. Е, е второ, на 20 декември 17 комисията прие 17 комисията прие 8 препоръки за решение на съвета за авторизиране на за да разреши започването на преговори за международни спогодби между 8 е, 8 трети страни в Близки изток и Северна Африка. Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Марокко, Тунис и Турция. Такива международни спогодби ще предоставят съответната правна база за обмен на лични данни между Европол и органите на тези държави които отговарят за борбата с тежки престъпления и тероризъм. Следователно на 4 юни 18 Сирията прие решения, които дават възможност на комисията да започне преговори с всяка от тези страни. Съвет за сътрудничество е, гледа на тези събития като възможност Европейската комисия да дефинира едно е, рамково, генерично споразумение е, в духа на съответните стандарти, за най-високите стандарти за защита на данните. Тази рамка и е, нейното приложение няма да определя механизмите за практическа е, работа и последващи действия на всяки от тези споразумения, включително периодична оценка, е, проверки на място, е, за да се оцени нейното функциониране по отношение оперативните ни нужди на Европол, както и е, да се спазват е, правата, европейските права и принципи в защита на данните. Е, борда е, е се е ангажирал с това внимателно да следи и да, да така е, преглежда, да прави преглед периодичен на, на процесите. Е, и в заключение Както и в предишния ми доклад, искам да кажа, че борда за сътрудничество на Европол е, е решен да продължи да изпълнява задачите си е, по един открит и прозрачен начин, за да може е, данни, защита на данни на Европол да се защита на данни се осъществява гарантирано и открито и борда е, гарантира надзор над е, е, тази приветства контрола на вашата група по тези важни въпроси. Благодаря. Сега продължаваме с дискусия. Изказванията не могат да бъдат повече от две минути. Накрая ще дадем думата отново Ще дадем думата отново на двамата оратори да отговорят. Заповядайте подред. Благодаря. Имам няколко въпроса към надзорния орган. Първо за съхраняването на данните. То е форма на проследяване на данните. Европол се застъпва за връщане на политиката на ограничено съхраняване на данни като бъдат изключени някои професии, все пак да бъде обхванато населението. Това беше казано на семинара за матрицата, която се прилага към захраняването на данни. Смятате ли, че изключването на някои професии не отговаря на критериите, които са определени от Съда на Европейския съюз, съгласно който трябва да има ясна връзка а, между съхраняването на данните и извършеното а, от тях правонарушение. Очевидно в случая не говорим за това. По сведения на парламентарната комисия, Съединените щати съхраняват безсрочно данни, които са получени по силата на споразумението с Европейския съюз, е, въпреки е, че е, някои разследвания вече са приключили. Какво според вас трябва да се направи по този въпрос? И защо според Европейската комисия всичко, което се извършва, е в съответствие с поразумението? Аз просто не разбирам. Госпожа Митак от германската делегация. Благодаря. Благодаря. Имам въпрос за споразуменията с трети страни. Трябва да се спазва регламента за Европейски регламент за защита на данните. Как ще действаме, например, с данните от следващата година с данните от на Великобритания? Ако е, не се стигне до споразумение, тя се явява трета страна. Тоест, е, как е, ще защитим е, правата си е, в края на тази, след края на тази година? Благодаря, госпожа Киничи от Европейския парламент. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Мислих си за а, малко лично встъпление. Лично благодаря на а, господин Лопес а, Агилар за това, а, че а, отдадохме почет на а, памета на Джовани Бутарели, човек, когато познавах лично и който ми беше много скъп. Благодаря а, обаче за представянето на дейността на Европейския орган. Имам въпрос за FIUNET. Това е мрежата на звената за финансова информация. Знаете, че така е наречена мрежата, която обединява бюрата за финансово разузнаване в държавите членки. Това е един от инструментите за взаимодействие между правоохранителните органи и бюрата за финансово разузнаване, успоредно с системата Сиена. И в светлината на препоръките бих искал да попитам какви изменения какви стъпки биха могли да бъдат предприяти за подобряване и укрепване на тази мрежа, най-вече от гледна точка на изпълнението на директивата от 2009 година за обмена на информация между бюрата за финансово разузнаване и правоохранителните органи, е, особено по отношение на най-тежките трансгранични престъпления. Благодаря. Благодаря, госпожа е, Тели. новоизбрана съм и все още не мога да схвана в е, пълния обем взаимоотношенията между Европол и Европейския надзорен орган за защита на данните и по-конкретно като приложим това към приемните центрове за бежанци. Фронтекс провежда е, събеседвания с лицата, които постъпват в тези центрове. И вие казвате, че Европол извършва проверки. Какво проверява? Пръстови отпечатъци, записи в базите данни консултации с заинтересованите страни. Но може е, така да се е, получи едно изкривяване е, и представяне на предубедена информация. Ако някой бяга от политическо преследване, консултацията с неговата страна със сигурност няма да доведе до положителни отзиви за него. Европейския надзорен орган има ли проблеми с тези процедури и би ли препоръчал някакви промени в този контекст и в контекста на а, други проверки? Предприемат ли се коригиращи действия? Изпълняват ли се изискванията или не са се налагали такива коригиращи мерки? При финансирането на тероризма ще има публикувани резултати от проверките. Ще има ли редактиране и изчистване на част от информацията за резултатите или пълния обем ще бъде публикуван? Благодаря ви. Благодаря. И сега нека да чуем отговорите. Е, започваме от Европейския надзорен орган. Да, беше поставен въпроса за съхраняването на данните. Същия въпрос е, е, беше зададен и на срещата на комисията Либе с Европол. Моето мнение е малко по-различно за задължителното съхраняване на данните. Единственото, което мога да кажа от името на Европейския надзорен орган, аз не мога да говоря от името на Европол, е, че съхраняването е действаща процедура и по един или друг начин тя ще продължи да съществува. Въпросът е е, в каква форма ще се извършва и най-важният въпрос е кой има право на достъп до тези данни. Кои институции, кои служби, за какви цели и при какви разследвания. Има ли възможност за активно търсене, за установяване на нови е, престъпни дейности или е, се ползват тези данни само за събиране на доказателства по вече образувани производства. В Съда на Европейския съюз също се обсъжда този въпрос и е, бяха присъединени четири съдебни е, дела, заведени от организации, които оспорват процедурата по съхраняване на данни в европейската практика. Производството е висящо и очакваме решението на Съда на Европейския съюз. Към момента мога да кажа, че има различия между държавите членки в практиката по събиране на данни и задължителността не се тълкува и прилага по един и същи начин. Голяма е разликата в данните от далекосъобщителните оператори или метаданните, които се изпращат на Европол, но това е част от нашата дейност, особено в хода на проверките, които извършваме в различните институции. За системата SWIFT – и а, програмата за проследяване на финансирането на тероризма. Крайно ограничено е нашето влияние в сравнение с Европол. Защото и, а, са други институциите, които участват в споразумението за борба с а, финансирането на тероризма – но това може да се преразгледа в светлината на новата нормативна уредба на защитата на данните. Доклада за проверката ще бъде разкрит в пълен обем. Има само една препоръка, която е от чисто технически характер и за това тя ще бъде изчистена от текста и няма да има достъп в окончателната редакция на публикувания текст. От 8 препоръки само една няма да бъде публикувана. Именно поради тази причина смятаме, че е, трябва да има обществен достъп. Брекзит. Брекзит създава проблеми. И те, разбира се, ще бъдат частично решени в споразумението, ако има такова. Но все повече се очертава вероятността за оттегляне на Обединеното кралство без делка. И това ще означава голяма промяна в дейността на Европол. Започнахме да работим по две решения. Първото е какво ще стане след 31 октомври. Кои данни могат да останат в архивите на Европол и кои трябва да бъдат върнати на Обединеното кралство, при какви условия и съответно какви трябва да бъдат върнати от Обединеното кралство на Европол. Но това трябва да се изясни преди обявената дата. Сътрудничество между правоохранителните органи и Европол, поне е, в оперативен порядък, трябва да остане все така ефикасно, като имаме предвид, че от първия ден след е, оттеглянето на Обединеното кралство няма да имаме официално споразумение за сътрудничество. Това предстои. Същевременно обсъдихме възможностите за примерни модели за сътрудничество а, с а, във връзка с предаването на данни на трети страни. Осем страни са в списъка Те са от Средиземноморието и Близкия изток, но не мога да ви кажа нищо за евентуално промени в тези споразумения, защото все още се водят разговори за мрежата на бюрата за финансово разузнаване. Искам още веднъж да подчертая, че дейностите в тази мрежа обхващат повече данни от обема данни, които Европол може да обработва съгласно мандата си. И това е жалко, защото в тази мрежа може много ефикасно да се сътрудничи, но от друга страна законосъобразността трябва да е водещия принцип за правоохранителните органи, когато обменят данни. Благодаря. Това е, е пример за плавното добро сътрудничество между Европейския орган за защита на данните и съвета за сътрудничество. Фионет е централизирана мрежа, управлявана от самите държави членки. Тя се базира на двустранни споразумения между държавите за обмяна на информация. Техническата инфраструктура, която е разработена към момента, отговаря на този модел и се базира на партньорски обмен на информация. Техническата инфраструктура е твърде претоварена от информацията, която се обменя между партньорите и мрежата на бюрата за финансово разузнаване – Филнет. така че се използва системата за предаване на съобщения Сиена, без да се засягат правните елементи на системата. Както каза господин Верововски, има въпроси, свързани с това, че Фионет има определени ограничения – Задейства се механизъм, обмяна се информация, но това не е свързано с заподозрени лица към момента. Тоест, това означава, че циркулира информация на лица, които не са заподозрени. Европол, съгласно своя мандат, може да обработва информация само за заподозрени лица. Друг проблем е, че в някои правни системи няма правна дефиниция за заподозряно лице. Това създава проблеми с правното основание за използването на системата за заподозрени лица. Отговорът ми е, за това е двояк. Аз обикновено казвам, че не можете да намерите техническо решение на правни проблеми. Както казах в моето изказване, трябва да се види какво е правното основание за филонет, което желаете да намерите. Ако това се превърне в процес, който не се базира на междудържавни споразумения, ще е необходим подходящ надзор. Проблема към момента е, че няма такъв надлежен надзор върху тази евентуална система и трябва също да се организира на законово основание. Проблемът може само да се измести за бъдещето. За сега не може да се намери решение. Или трябва да се върнем а, в самото начало и да помислим каква да бъде техническата архитектура на системата. Като имаме предвид статута на Фионет, и това е проблем в дефинирането на системата. Системата за междупартньорски обмен беше възможност да се обиколят някои правни аспекти. Така че трябва малко повече правно инженерство, за да се разреши сегашното положение. Разбира се, има спешни, наложителни неща в техническо отношение, но мисля, че трябва да тръгнем от самото начало. Съвсем накратко на въпроса за горещите точки. Ние ще предоставим по-структуриран отговор в писмен вид. Но бих могла, могъл да кажа, както Европол, така и Фронтекс работят с националната полиция на държавите членки. Европол работи на базата на заявки от националните органи, най-вече националната полиция. Държавите членки също имат и пряк достъп а, до информационната система на Европол и доколкото разбирам, вашия въпрос беше и за сътрудничеството с трети държави. Може ли да се използват тези запитвания за трети държави? Ще ви отговоря по-точно в писмен вид. Въпросите за жалбите. Жалбите, които постъпват при нас, се отнасят за липса на достъп до данни, съхранявана ни от Европол. Това са жалби за това, че Европол не им предоставя информация дали за тях се съхраняват там данни или не. От жалбите, които е, сме получили, не са допустими, тъй като не са изпратени на верния адресат. Уважаеми професор Пелегрин, господин Виеверовски, благодаря ви за вашите изказвания. Благодаря и на вас, колеги, за добрите въпроси, които поставихте. С ваше позволение, искам да кажа, че тук прекарахме 4 часа и половина в дискусии. Всичко това надявам се да е полезно за всички нас. Благодаря ви за вашето участие, за съдействието, за присъствието ви, за вниманието ви. Искам да ви напомня, че любезно сте поканени на прием от Европейския парламент в сградата на Европейския Думът на европейската история. Той е съвсем наблизо. Унези от вас, които не са запознати с това къде се намират институциите, ще има разпоредители и служители, които ще ви напътят, за да стигнете до Дома на европейската история, където можем да продължим нашите разговори в по-неформална обстановка. Освен това сме поканали като основен оратор комисарят по въпросите на сигурността Джулиан Кинг, който ще направи реч пред нас. И утре ще продължим работата ни в 9 часа сутринта в същата зала. Така че не си изхвърляйте баджовете тъй като ще ви е необходимо, за да бъдете идентифицирани за влизането в парламента тук, както и тази вечер за достъп до приема в Дома на европейската история. Всичко най-хубаво ще се видим след малко.